бъдат публикувани в протокола от днешното заседание. И така, господин Вернер Хоер е тук, но сега започваме с дневния ред на парламента. Господин Маринеско е първият докладчик.